решение на проблемите на местно, национално и регионално ниво. Благодаря, госпожо комисар. Шест е, резолюции са внесени. След е, края на разискванията ще гласуваме. А сега преминаваме към следващата точка. Положението в Централно Африканската република. Ще дам думата първо на авторите. Е, колегата Мигалски има прав е, възможност да говори за една минута. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Централно Африканската република е страна, която изисква особено внимание и затова ние сме посветили тази резолюция на конфликта, който продължава след смяната на властта в тази страна и е свързан с тежки нарушения на правата на човека. Необходимо е подобряване на ситуацията по отношение на правата на човека. И на второ място би трябвало да се предприемат усилия за подобряване на економическата ситуация огромни суми вече са трансферирани. Е, Европейския съюз е, е голям е, и съществен донор. С 8 милиона ние увеличихме помощта и тя вече достигна 20 милиона. А това е необходимо. Господин Преда е следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Темата, за която говорим сега, бе решена миналата седмица. А следващата тема – Бахрейн в понеделник. Когато предложихме дебат по Централно-Африканската република, имаше колеги, които казаха спешен ли е наистина този случай, какво се случва в страната, защо трябва да обсъждаме тази тема. През уикенда всъщност видяхме, че се случиха различни събития в страната и което показва, че случаят е спешен. 70 души бяха убити в западната част на страната в сблъсъци между бунтовниците Селека и подкрепящите бившия президент по ССЕ. Шест месеца след като тези бунтовници оцелеха, завзеха страната, сега страната е в хаос, хуманитарното положение е обезпокоително и Правата на човека се нарушават безогледно. Имахме е, дискусии по време на дебата по общите резолюции. Говорихме за казаното от Валери Емас, който прекъсва се оратора от председателя. Благодаря. Госпожа Сенишин има думата. Дякую, panie przewodniczący. В Republice... Благодаря, господин председател. В Централно Африканската република се наблюдава хуманитарна трагедия. Коалицията носи вина за жестокостите. 70% от гражданите живеят под прага на бежността. Те бягат в саваната и джунглата. Болестите са широко разпространени е, децата биват принудително набирани в е, военните е, подразделения. Те се нуждаят не само от военна помощ, те се нуждаят от хуманитарна и политическа помощ. Необходимо е да се положат такива усилия, за да се стабилизира ситуацията и да се защити населението и да се органи... създадат възможности за бъдещи избори. Процесът за събиране на незаконните оръжия служава нашата пълна подкрепа. Госпожа Ойланд има думата. Благодаря. От 6 е, месеца е, се нарушава конституцията в Централна, Европейска, е, Централна Африканската република и положението се получава непрекъснато. Наблюдаваме тежки нарушения на правата на човека, на принципа на върховенството на закона. Много хора страдат. Традиционната система е, всъщност не преследва е, онези, които извършват е, престъпленията, които нарушават правата на човека. А Международния наказателен съд многократно, включително и последния месец, отправи предупреждение, че престъпленията, извършени в тази страна, могат да попаднат в неговата компетентност. Смятам, че трябва да предприемем незабавни мерки. Благодаря ви, колежката Държия. За втори път от началото на годината разглеждаме резолюция Централно-Африканската република. От януари месец насам генерал Осиси беше свален и, и днес кралят се оказва гол и е, очевидно няма контрол върху действията на управляващите. Франция като че ли се отказва от своята отговорност, тя отказва да се намеси. Съществува обаче риска. Без е, ясни резултати Европейския съюз предостави значителна помощ на тази страна, която независимо от природното си богатство е сред най-бедните в света. Хуманитарната ситуация е катастрофална. 6 милиона души имат нужда от спешна помощ. Неправителствените организации обхващат само 20% от територията. Хуманитарната помощ е приоритет на международната общност в тази страна, в която никой не знае кой е на власт. Благодаря, госпожо Вержия, колежката Лохбилер има думата. Благодаря. Населението в Централна Африканската република страда в резултат на дългогодишните нарушения на правата на човека, както от правителствената армия, така и е, извършвани и от правителствените войски, и от бунтовници. Макар, че е, има една декларация на правителството, която задължава е, и бунтовниците да се е, разоръжат. Е, е, насилието продължава, има масови е, екзекуции, е, има много е, сексуални е, престъпления. Жените и девойките се изнасилват ежедневно там. Е, деца се убиват. В последно време. Е, трагедията е, придобива невероятни измерения. Държавните структури изцяло са разрушени. Не можем да говорим за функционираща съдебна система. В продължение на дълги години е, конфликтите доведоха до а, е, дефицит на основни хранителни стоки и много от хората а, страдат от недохранване. 6 милиона души в момента се нуждаят от храна, от вода, от покрив над главите си и от е, спешна медицинска помощ. Европейския съюз трябва да продължи хуманитарната помощ, която оказва на Централноафриканската страна и Европейският съюз трябва да свържи оказването на тази помощ с призиви и сериозни искания за прекратяване на нарушенията на правата на човека. Добре би било да се създаде в това отношение една комисия на ООН, която да проучи ситуацията на място и Европейският съюз да я подкрепи. Благодаря. Сега следват ораторите от името на политическите групи. Госпожа Габриел. На съвместният парламентарен комитет с Централно-Африканската република ние подчертахме, че хуманитарната ситуация остава твърде несигурна. Още за пореден път сме прави, процеса за стабилизация и възстановяване на страната са поставени под съмнение. Има няколко приоритета. Хуманитарната криза засяга милион и половина. Необходими са основни услуги за разселените лица. Трябва да се, има нужда да бъде решен проблема с децата войници. Има е, още един много важен проблем. Да се съберат незаконните оръжия, с което стигам до третия въпрос споразумението от Либравил за излизане от кризата. ни отправяме апел към всички регионални и, региона... и международни фактори, за да се постигне решение на проблема. Благодаря. Благодаря. Господин Репо има думата. Благодаря, председателю. За втори път Европейският парламент се занимава с правата на човека в Централна Африканската република. Вече десетилетия тази страна е една от най-бедните в света. Европейския съюз трябва много внимателно да прецени каква е позицията му по тази страна. В Съюза правата на човека са основна ценност и всичко това трябва да бъде записано и в споразумението от Котоно. Ние сме един от най-големите донори и трябва да помогнем на гражданското население. Поради бунтовниците е, и военните действия хората напускат домовете си, напрежението расте, а е, изнасилванията се използват като оръжие. Европейският е, съюз трябва да подкрепи решението на Международния наказателен съд да разследва всички престъпления, извършени там. Това е важно и за жертвите, и за семействата им. Тези престъпления трябва да бъдат разследвани и онези, които са виновни, да се изправят пред съда. Благодаря. Господин Обермайер, благодаря, господин председател. След смяната на властта наблюдаваме масови изнасилвания и преследвания на мирни граждани. Много от хората в Централна Африканската република страдат е, от тази ситуация. Международната общност е, би трябвало да защити е, хората от военнопрестъпниците, които трябва да бъдат изправени пред съда, пред Националния съд и пред Международния наказателен съд. Международния наказателен съд е наясно с тази ситуация и многократно вече се е занимавал с тези е, престъпления. Е, военнопрестъпниците трябва да осъзнаят е, факта, че някой ден ще бъдат изправени пред Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството. Благодаря, господин Обермайер. А сега, след като приключихме с ораторите от политическите групи, давам думата на господин Кели. Благодаря, господин председател. Имаме основание да обсъждаме Централноафриканската република днес. Европейският съюз е най-големият донор в страната и отпуска повече от 20 милиона евро годишно. Републиката постигна своята независимост доста отдавна но там никога не е имало мир. Страната е богата на природни залежи и е много трудно да разберем защо хората живеят толкова бедно. Трябва да положим усилие да окажем натиск за да се постигне напредък. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кречо има думата. Благодаря. Централноафриканската република а, се намира в хаос. Постоянно има нарушавания правата на човека и по-специално, след като бунтовниците от Селека взеха властта с преврат през март. Бунтовниците от Селека плячкосват страната и безчинстват. С всички тези зверства виждаме, че има хора, които гладуват и има пълно разпадане на страната. Нещо сходно на случилото се в Сомалия. Имаме нужда от военна намеса, за да може да се върне мира в страната и да спи се спрат джихадистите, които влизат от север. Имаме нужда от хуманитарна помощ, за да може страната да се възстанови. Като приоритет трябва да консолидираме мандата, който е даден на многонационалните мироопазващи сили, които да подпомагат и Централно Африканската република. Благодаря. Госпожа Макове има думата. Много се притеснявам от войната и безнаказаността, които, цър... Е, които властват в тази страна. Хората биват изтезавани е, и никой не прави нищо. Вътрешните конфликти се влушават, населението е травматизирано 250 хиляди беженци са изправени пред несигурност. 100 хиляди деца са записани във военните сили. Международният наказателен съд трябва да започне проверка в Централноевропейската република. Международните закони трябва да се прилагат към всички страни, в това число и най-бедните. Ние носим отговорност към Централно-Африканската република и нейните граждани. Не можем просто да стоим и да чакаме да видим кой ще спечели военния конфликт. Благодаря. Благодаря, госпожо Макове. И сега преминаваме към процедурата. Привлечи вниманието на председателя. Заявките са повече, отколкото бих могъл да приема. Колегата Лисък е първият. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ситуацията в Централно Африканската република е наистина много сложна и очевидно е, е на път да излезе от е, е, контрол. Конфликтите, сблъсъците между привържениците на бившия президент и настоящата коалиция, която управлява страната, непрекъснато се изострят. Е, през е, последните дни наблюдавахме ожесточени битки. Също време, но е, в региона има и военни и мироопазващи сили от е, съседни страни, включително и от Южна Африка. Ние би трябвало да направим необходимото, за да приключим с този конфликт. Благодаря, колега Лисек. Е, госпожа Олденберг има думата сега. Благодаря. В момента, в който бунтовниците в Селека взеха властта през март тази година, положението излезе извън контрол насилие, изнасилвания, безчинства се срещат навсякъде. Това доведе е, до опразване, обезлюдяване на някои от районите, земеделието страда, както и функционирането на държавните органи. Медицинските обслужване също. Е, огромно количество хора са вътрешно разселени, а милиони други имат нужда от хуманитарна помощ, медицинска помощ. Е, бедността е ужасяваща, децата няма достъп до образование. 2500 от тях са принудително записани като войници. Трябва да присъстваме в мисията, за да защитаваме гражданското население. Благодаря. Благодаря, госпожо Герингер. И накрая госпожа Есая. Благодаря, господин председател. Правителството в Централноафриканската република е, е почти е, унищожено. Няма полиция, няма съдебна система, няма дори основни здравни, няма дори основно здравно обслужване. Много хора са избягали от градовете и селата. Маларията и други бедности са широко разпространени. Броята на засегнатите от глад е по, дори по-висок от онези, които са загинали от въоръжения конфликт. Европейският съюз като донор не може да избегне своята отговорност. Имаме нужда от спешни мерки, за да спасим живота на хората в тази страна. Председателят, благодаря. Приключваме с процедурата по спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря Рединг. Благодаря. Комисията приветства проекто резолюцията, защото ситуацията в Централно Африканската република е много тревожна от самото начало на избухването на конфликта през септември 2012 година, повече от една година след неконституционната промяна на властта, страната преминава към състояние на анархия. През последните няколко дни бяха убити е, повече от хиляда души. Това е ескалация на е, насилието между различните групи. Споделяме изразената тревога от страна на парламента и продължаваме да използваме всички възможности да гарантираме спазването на правата на човека и борбата срещу безнаказаността. Това ще стане с регионалните и национални партньори и съответните форуми, като съвета по правата на човека на ОНЕ, заместник председателят Аштън и излезе с съобщение на 25 март, в което изрази тревога и подчерта, че онези, които носят отговорност за нарушенията ще бъдат държани отговорни. Призоваваме централно органите на Централно Африканската република да предприемат мерки за защита на гражданското население и да спазят споразумението от Либравил. Подкрепяме и създаването на миропазваща операция, водена от Африканската лига подпомагаме правителството, националното единство под ръководство на министър писателя Тянгае чрез програма за стабилизация в рамките на инструмента за стабилност. Независимо от безпредседентният мащаб на сегашната криза, Централноафриканската Африканската република се превръща в забравена криза и това не трябва да е така. Благодарение на Европейския парламент тя няма да бъде забравена. Мобилиза... Международната мобилизация а, за Централноафриканската Африканската република е необходимост с това число е на ниво ООН. Тук искам да напомня изявлението на колегата Кристалина Георгиева, в което се осъждат двама, хума, двама хума, хуманитарни работници, работещи за Европейския съюз. Това не се подава на описание. Не е допустимо да бъдат предприемания атентати срещу хора, чиято мисия е да оказват хуманитарна помощ. Оказваме съчувствие на, тя, на техните семейства. Хуманитарната ситуация е тежка и трябва да бъде направено всичко възможно, за да се защитят хората и хуманитарните работници. Сигурността е сериозен проблем и, не пречи, и, пречи на хуманитарните работници да вършат работата си. Убийствата, екзекуциите, физическото насилие, изтезанията, сексуалното насилие, изнудването, незаконното събиране на данъци, грабежите влияят върху населението, което без друго е безкрайно бедно. Комисарият Георгиева организира министерска среща на високо равнище на 25 септември, за да се обърне внимание на хуманитарната ситуация в Централно Африканската република, Европейския съюз ще, ще продължи със своя ангажимент към стабилизацията на страната в подкрепа на мирния процес. Благодаря, госпожо Рейтинг. Приключихме с разискванията по тази е, точка. Е... Внесели са резолюции, които ще гласуваме след като приключим с